доклади. Първият доклад е, – професионалните кариери на жените в науката и висшето образование. Докладчик е госпожа Елизавет Возенберг. Докладчикът има думата. Четири минути. Моля, имате думата. Е, проедре. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Много ми е приятно, че имам възможност да представя доклада си. Доклад, който разглежда пречките пред жените, които искат да постигнат успех в научните кариери, в бордовете на предприятията. Сигурно за последен път ще имам възможност да представя идеите си и се надявам вие да подкрепите с гласа си амбициозния доклад утре. В доклада говоря за тъй наречения стъклен таван. Това не е нов термин. Терминът се използва вече 30 години. Искам да обърна внимание обаче на категориите, в които можем да говорим за стъклен таван – Жените нямат равни възможности, когато си поставят за цел да постигнат определени позиции, изискващи по-голяма отговорност. В доклада си също така говоря за начина по който се е стигнал до този стъклен таван, дискриминацията срещу жените – е, бих казала, че тя се дължи до голяма степен и на стереотипите. Ние живеем в 21 век, амбициозни сме, но въпреки това дискриминацията все още съществува и тя се прилага спрямо половината от хората на планетата. Всъщност, когато жените си поставят определени цели, те трябва да имат предвид и семейните си задължения. Това е факт, за това и не са добре представени в научната област, технологичната област, бордовете на дружествата. Би трябвало жените да се конкурират далеч по-успешно но за да бъде това така, трябва да са на лице съответните благоприятни условия. Що се отнася до професионалните кариери на жените, те са повлияни до голяма степен от четири фактора. На първо място майчинството. Често то се възприема като пречка, защото е свързано с нуждата да се посвети много време на семейството. Разбира се, това виждане трябва да бъде коригирано, особено когато е свързано с някои идеи, клишета, като тази, че една жена непременно трябва да се посвещава само на семейството си и че по този начин не може да постигне други амбиции. На второ място анахронистичната дискриминация, която се прави единствено възоснова на пола. В научно-техническата област най-вече има разлика и в заплащането. Е, много често тя води и до завеждане на съдебни дела жените нямат и достъп до определени професионални кариери, не са винаги достатъчно амбициозни. Разбира се, самите ценности в държавите членки трябва да са достатъчно амбициозни и да отговарят на заложеното в Хоризонт 2020 но за мен трябва да се работи най-вече по посока на семейството и на образованието, защото именно така младите хора ще развият друг начин на мислене и ще има равенство между двата пола. Благодаря ви. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Този път ми се иска да дам думата на Тереса. Грация, Благодаря, господин председателю. Трябва да си дадем сметка какви са способностите на всеки човек, независимо от пола, като гарантираме следното. Децата и момчетата и момичетата да бъдат обучавани по същите дисциплини, по същия начин, за да развият своите интереси. Преподавателите трябва да обърнат внимание на развитието на техните способности, независимо от а, пола. Трябва да има по-сериозно професионално насочване младите ученици да бъдат окоръжавани да участват в научни проекти и жените, които са успели в науката да бъдат насърчавани да споделят опита си, да се превръщат в образци за подражание за другите. И там, където има подобни инициативи, те следва да бъдат подкрепени допълнително. Благодаря на И сега давам думата на господин Сантош за минута и половина. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика, а и на комисаря. Аз работя в тази сфера и знае, че броят на жените нараства. Нараства и качеството, увеличава се качеството на научната дейност. В Португалия вече отбелязваме напредък, макар че не сме водещи в тази сфера. Все още има трудности, най-вече по отношение на майчинството. Не всички проблеми са решени би било невъзможно да съгласуваме нещата така, че е, да включим и майчеството в пълна степен, е, след като системата предвижда стипендии. Е, при всички положения трябва да отчитаме интересите на жените. Благодаря много за тази инициатива. Но ти Мария си има думата. Гитрия, Возенберг. Господин председател, искам да поздравя госпожа Возенберг като докладчик. Също така, нека кажа, че статистиката е красноречива. Жените в научно-изследователските предприятия са 19%. също времено. Има много от тях в образованието. Трябва да имаме предвид, че заплащането също не винаги е равно и това нарушава основни човешки права. Затова и трябва да се борим с подобни явления, а комисията да разработи съответните политики срещу дискриминирането на жените. Нека работим и с академичните кръгове, научните общности. Би трябвало да помагат и медиите, защото е необходимо да изкореним отрицателните полови стереотипи. Не бива да се прави разлика между пола, що се отнася до науката и технологиите. Благодаря колегата Форенца. Благодаря, господин председателю. Трябва да кажа, че съм много съпричастна към този доклад. Самата съм изследовател и от първа ръка съм се сблъскала с явлението, което се описва в доклада. Има един много сериозен стъклен таван в италианските университети по отношение на жените и хубаво е да бъде предприето нещо. В цяла Европа съществува този риск жените да бъдат пренебрегнати. Нужно е да има сътрудничество за да не препятстване препятствани жените да участват в изследователски проекти. В университетите трябва да има по-демократично отношение по отношение на участието в изследователски проекти. Председателя и сега госпожа Легреп има думата. Euh. Благодаря ви, господин председател. Аз също на свой ред ще поздравя колегата Возенберг за отличния доклад и за това, че тя заклемява толкова категорично стъкления таван, на който се натъква толкова често европейските жени, когато искат да правят научни кариери, например. Мисля, че всички ние си даваме сметка, за потенциала и таланта на жените, но много често този талант бива загърбван, жените са избутвани настрани. Ние заедно можем да направим много, за да премахнем този стъклен таван и да се преборим с стереотипите, клишетата. Най-вече трябва да сменим мисленето да се работи и с родителите, и с младите момичета, които много често изпитват страх от науките и технологиите. Е, смята се, че момчетата традиционно се насочват към по-логичните дисциплини, е, докато момичетата към тъй наречените женски дисциплини. Но ние трябва да сложим край на тази пропаст. Благодаря. Dziękuję bardzo. Największą empatię to ja mam. Благодаря ви. Трябва да кажа, че аз се отнасям с голямо разбиране, особено когато се пресрочва времето, но все пак. Петеса. Благодаря, господин председател. Просто не разбрах името си. Благодаря на госпожа Фасенберг за нейния доклад, макар че не мога да подкрепя абсолютно всичко, което той е включва. Тук е, очевидно се надхвърлят правомощията на Европейския съюз, макар че докладът поставя акцентите правилно. Трябва да поговорим по въпросите за жените в е, висшето образование. Е, благодаря на госпожа Восенберг за това, че тя поставя акцента върху майчинството и научната изследователска дейност. Но е, когато се поставят въпросите за равенство между половете, е, не трябва ли да помислим и за децата, е, за семейната среда? Е, очевидно, децата в момента представляват, така да се каже, един рисков фактор, когато става дума за истинска реализация на майката, именно в сферата, за която говорим. И това трябва да се промени трябва да стане не само от страна на правителството, но трябва да помислим и за разходите и за условията на работа в университетите. Нуждаем се от университети, които предлагат съответните заведения и условия за отглеждане на децата, за да помогнат на майките, така че те да могат да се реализират. Благодаря. Хорди Себастиан има думата сега. Благодаря ви. Господин председател, искам да поздравя докладчиката, защото виждаме, че всъщност научно-технологичната област не е единствената, в която се прави дискриминация. Просто там нещата са по-жестоки в много отрасли, обаче този невидим стъклен таван си остава. Ние би трябвало да се борим за социалната справедливост и Исках да кажа, че за да се избегне дискриминацията, би трябвало най-вече мъжът да се ангажира в традиционните женски занимания, като например отглеждането на децата. Само така жените ще развиват професионална кариера. Защото една жена, натоварена от семейните си задължения, няма как да се развива професионално. Ето защо искам да подкрепя доклада. Надявам се всички мерки за равенство по него да бъдат изпълнени. Благодаря ви. И сега от името на комисията господин Тибор Наврачич. Thank you. Speaker, благодаря, господин председател, почитаеми депутати. Най-напред искам да поздравя госпожа Воценберг и комисията за този доклад. Този проект доклад за професионалните кариери на жените и стъклените тавани е, нещо, което можем да приветстваме предвид сегашното състояние на нещата и предлага конкретни мерки за напредък. Нека споделя някои свои мисли с вас по темата. Най-напред институционалните промени. Съвсем правилно споменавате в доклада, че е нужно да бъдат преодолени а, институционалните а, пречки в науката и мъжете и жените имат еднаква квалификация, но шансовете за успех не са а, равнопоставане поради стереотип, който е наложен за ролята на жената. Все още има и практики и нагласи, които водят до неравнопоставеност. Институционалните промени могат да спомогнат институциите да гарантират равни възможности за мъжете и жените на всички равнища. С оглед на това в европейската наука, научно-изследователските институти а, са насърчавани да разработват планове, които да отчитат равнопоставеността на половете в съответната организация, мерки за преодоляване на бариерите, целеполагане и контрол в институционално отношение ние преминахме от програми за жените, които не винаги са устойчиви в дългосрочен план към други мерки. Институционалните мерки са в центъра на равнопоставеността на половете и програмите на Европейския съюз. Хоризонт 2020 година предвижат такива институционални промени, но е нужно да предприемем още а, стъпки. Всички държави членки следва да бъдат съпричастни в тази посока в научно-изследователската област. Радвам се, че и парламента а, разбира това и вашата роля е от решаващо значение. На второ място, прилагането на съществуващата рамка законова рамка за равнопоставеността е много важно и комисията е напълно съгласна с вас, че не е достатъчно да има закони, трябва те да бъдат прилагани ефективно и а, принудително. Необходимо е да има и нови законодателни мерки за равнопоставеността на половете. В научно-изследователската област трябва да се предприемат конкретни мерки на европейско равнище и на национално равнище, през май 2015 година бе прията пътната карта за научно-изследователската дейност и бе призована комисията да предприеме конкретни планове, действия и стратегии. Превръщането на законодателството в ефективни мерки и действия е само едно от решенията – Законодателството на европейско национално равнище следва да предостави необходимите решения. Имаме закони, стратегии, конкретни действия, които да бъдат предприяти от научно-изследователските институти. Те носят отговорност за прилагането и извършването на институционалните а, промени чрез такива планове за равнопроставеност. Има конкретни показатели на европейско и национално равнище и това е отразено и в доклада на парламента. Европейската комисия е напълно съгласна и а, статистическите данни, така наречените She Figures 2015 година, ще бъдат публикувани през юнари 2016 година и комисията би искала да посочи колко е важно да има пълно сътрудничество с държавите членки, за да могат тези показатели да бъдат достоверни. Вземането на решения в научно-изследователските институции и институти това изисква участие на жените във вземането на решение. Жените не са достатъчно добре представени при вземането на решение и това е едно явление, което няма само да се промени. Много държави членки предпочитат да предвиждат квоти и 18 държави а, а, вече имат такива показатели в сравнение с 8 през 2008 година. И преди да приключа, бих искал да спомена три важни инициативи за равнопоставеност на половете. Първо, баланса личен живот-кариера – през август бе разработена пътна карта за намиране на този баланс за 2016 година. Комисията ще помисли за законодателни и незаконодателни мерки, които да включват съвременни решения, съобразени с потребностите на съвременното семейство. Започваме процеса на консултации. Европейския парламент, социалните партньори, държавите членки имат важна роля в тази посока. На второ място Имаме предложение на комисията от 2012 година за подобряване на баланса по полов признак в предприятията. Голяма част от държавите членки подкрепят това и след като парламента и съвета приемат това, ще бъде положена основата за по-нататъчни мерки за равнопоставеност на половете. Ние също така сме притеснени и като вас за разликата в заплащането на труда тази разлика от 16,4%. Миналата година бе а, прията препоръка за прозрачност на трудовото възнаграждение за а, допълнение към а, законодателните мерки, съществуващи до сега, които целят преодоляване на тази разлика в заплащането на труда на, различ... на двата пола уведомления от държавите членки получаваме по отношение на националните мерки, които са предприяти и ще направим оценка за нуждата от допълнителни мерки. В заключение и мъжете и жените трябва да изпълнят своите амбиции, защото това а, облагодетелства цялото общество. Комисията следва да направи онова, което зависи от нея, но ангажимента на парламента, а също така финансовите и политическите ангажименти на държавите членка са от решаващо значение. Комисията отчита всички препоръки, които са отправени в този доклад. Благодаря, господин комисар.